Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą specjalnego efektu. Председателят. Госпожи и господа, добре дошли. Не мисля, че трябва да продължаваме да чакаме. Унези колеги, които все още не са тук, още повече, че немалко колеги днес ще пътуват така че не могат да присъстват на заседанието. Имаме една точка от дневния ред. Размяна на мнения с представители на Комисията за перспективите и бъдещето на пазара на захар. От миналата година насам цените на захарта спаднаха. Представителите на сектора се опасяват от по нататъшен спад в цените на захарта през 2017 година. Бе препоръчано да се направи представяне за положението на пазара на захар. Сега ще дам думата на Жан-Жак Жафрело, който отговаря за звено селско-стопански култури в Генерална дирекция селско стопанство на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Предлагам да разгледаме положението на пазара, обстановката най-напред и след това да обърнем поглед към бъдещето. Както и да разгледаме перспективите, разписани от експертната група, създадена по инициатива на комисар Хоган. Трудна е годината за производството на захар, така че не ме изненадва, че фигурира в дневния ред на вашето обсъждане този въпрос. Положението на световния пазар е изключително усложнено. За пета последователна година има свръхпроизводство спрямо потреблението. Натрупват се, с други думи, произведени количества и 32, 32 евро е цената на тон бяла захар, с други думи пада стремглаво. Реколтата на захар на тръстика 2014 година бе изключителна, изключително богата, 19,4 хиляди тона и е, причината за това са изключително благоприятните климатични условия. Ако всичко това бъде сравнено сега с е, квотата от 13,5 е, милиона тона, ще видите всъщност, че имаме почти 5 милиона тона излишък и всички тези залежали количества биват прехвърлени към квотите за бъдещи години. Всичко това изключително затруднява положението на пазара. Оказва се всъщност, че милион и половина тона всъщност, е, като го умножим по съответните коефициенти, трябва да бъде прехвърлен за, към, следващото, към следващата година. Към април 2015 година 419 евро на тон е цената. Сега, производителите пък на захарно цвекло вече се нагаждат към по ситуацията, намалявайки с 15% насъжденията. 15% е огромна цифра. Ако го екстраполираме, това значи, че производството може да падне с 3 милиона тона. Потреблението на свой ред потреблението в Европейския съюз продължава да бъде стабилно около 17 милиона тона. Парадоксално, всъщност, и е, въпреки обилната реколта се оказва, че имаме все още нужда от внос, за да покрием разликата между производство от 13 милиона и потребление от близо 16 тона. Цената на пазарите на Евросъюза, както вече казахме, са на изключително ниски равнища. Вносът на свой ред също е затруднен и е затруднен и неговият пласмент. Именно за това наличните количества най-вероятно ще възлязат на 1 милион тона в края на кампанията, годишната кампания. Тоест, е, това е една от най-низките е, отбелязани за, в историята на сектора коти. При такива условия, значи, няма много смисъл да се говори за частно складиране на захар. Сега обаче Европейската комисия Искам да ви подчертая, че възнамерява в възможно най-кратки срокове да одобри първият транш е износ на а, захар за 2015-2016 година. Така е нареченият комитет по производството на захар ще а, бъде информиран за това следващата седмица и надяваме се, че ще се гласува първият транш възлизащ на 650 милиона тона, които се надяваме да започнем да реализираме от 1 октомври 2015 година. И така, в резултат на всички тези обстоятелства не можем да насочим, да обърнем поглед към бъдещето, без да държим сметка за настоящето, дори и на миналите е, тенденциите от миналото от 2006 година насам. Политиката за производство и пласиране на захар е обект на непрекъснати реформи. Последната се проведе през 2006-2011 година. И въпросната реформа всъщност е част от реформата на общата съскостопанска политика. Комисар Фишер Бол преди господин Хоган сега и съответно предишните комисари на, тази, на този ресор. Индустрията, захарно-производителната индустрия, всъщност именно поради тази причина успяха да си осигурят дълъг, по-дълъг сравнение с останалите сектори, секторен, е, преходен период. Печалби, оборотът тук е около 6 милиарда евро и именно това го прави, прави секторът на захарното производство един от най-конкурентните в е, европейската промишленост. Европейският е, съюз бе отворил широко врати пред и вноса от е, по-бедни страни и страни от АКТБ. След това, по силата на разпоредбите на СТО, нямаме толкова възможност да, внас, да изнасяме, колкото в миналото и съответно бяхме поли ангажимент пък да внасяме определени количества. Следователно, трябваше да се вземат мерки за реакция пред, е, тез, пред това статукво. От 183 е, захарно-преработвателни предприятия преди реформата. Сега в момента имаме само 102 плюс е, още 4 в Румъния и 3 в е, Хърватска. Тоест е, капацитета е орязан с близо 40%. Освен това секторът се характеризира и с безработица. От 47 000 останаха само 28 000 е, работещи в сектора, т.е. 20 000 души се оказаха на улицата. Следователно фирмите, ангажирани в е, сектора, полагат неимоверни усилия да оцелеят. Рафинирането на захар на свой ред също успя да отреагира и да увеличи по време на този период капацитета си с от 2 на 4 милиона тона. Тези нови производствени мощности се намират предимно в отдалечените, в най-отдалечените региони или поне достатъчно <laughs> отдалечени от обработваемите земи за захарна тръстика. Е, и така, 632 евро на тон бе цената, а сега тя възлиза на 419. Тоест, виждаме, че цената на захарта в Европейският е, съюз вече започва да се доближава до световните стойности, при положение, че до неодавна тя бе три пъти по-скъпа понякога даже от тази на е, световния пазар. което на свой ред превръща нашият пазар за не чак толкова атрактивен за износителите. И така, подчертахме важността на процесите на преструктуриране след 2006 година до 2013. В този период създадохме изключително конкурентно способен захарен сектор, захарно преработваща промишленост, която е в състояние да отговаря на предизвикателствата, които проистичат от отворените врати пред вноса на захар от държави АКТБ. Митата се поддържаха за всички останали държави. Тези, които не са развиващи се или АКТБ. От 2009 година насетне Европейският съюз започна да отваря постепенно пазаря, пазаря си по пътя на сключване на двустранни споразумения с държави доставчици от Централна Америка или Андите. И Южна Америка вече ви а, цитирах, или пък Грузия, Молдавия и Украина. И така, някои други споразумения за свободна търговия, които в момента се обсъждат – също могат да бъдат финализирани във всеки един момент и да започнат да се изпълняват. И така, с края на системата на квоти и с дерегулирането, което ще е, последва този край, бих искал да взема повод от тях и да подчертая, че не става дума за намаляване, за оттегляне, така да се каже, на комисията от управлението на пазара на захарта. По-скоро точно обратното. Продължаваме да присъстваме, но основите на тази нова пазарна организация ще бъдат различни. Те лежат на основата на споразумение, на партньорство между производители и потребители и съответно комисията се намества, ако има нужда от това, като така наречените случаи на частно складиране или възстановяване на митата по износа. И така, господин председател, тази мярка представлява всъщност нещо като спасителна мрежа за сектора дори и ще продължава да го пази дори и след 2017 година. Обсъждаме това, което ще се случи след края на квотите, след 2007 година и вече се подготвяме за това с съответните законодателни действия, определено свързани някои от тях с частното складиране. Всички тези групи, които работят по бъдещето, са открити за участие, са отворени за участие от страна на евродепутати. И така, сега нещо по-конкретно, ако позволите, какво възнамерява да направи комисията след 2017 година? Какви са, с други думи, инициативите на експертния комитет учреден от комисаря Хоган. Най-напред е, първата главна цел е да държат в течение господин Хоган и да го съветват за това какви мерки, какви разпоредби следва да бъдат предприяти, за да може да се подсигури възможно най- плавен обмен на информация, за да може всички фактори, економически фактори да отреагират на време. След това, непрекъснато подобряваме източниците си на информация за пазарната обстановка. Така или иначе продължаваме да търпим ограничения, тъй като е ограничен броят промишлени предприятия. Понякога има едно единствено за държава членка, така че трудно да се публикува, да се обнародва пред обществеността информация за тази фирма, нените счетоводни баланси. По-нататък, законодателството след изтичането на режима на квоти 2017 година. Какво трябва да бъде то? Питаме се дали трябва да продължава да съществува обсерваторията за развой на ценообразуването, каква информация следва да бъде подавана на комисията с цел прозрачност на пазарните действия. Започнали сме, едва сме начинали дебат по всички тези въпроси, но така или иначе вече изграждаме алианси за това как ще водим преговорите в областта на производството и складирането. Пак повтарям отново, че всички тези експертни групи канят парламента за участие. Бих искал да подчертая сега, че след 2017 година реформата на сектор ще бъде приключена. И така наречените, и так, така подновените, усъвременени и съответно конкурентни структури ще дадат на сектора възможност да се възползва от новата конюнктура, от конюнктурата, която ще проистече след е, премахването на режима на квоти и след освобождаването на конкуренцията, вдигането на бариерите пред нея. Тези именно възможности ще бъдат предоставени на всички нива на производители търговци на захар. Това води съответно до оптимизъм, тъй като производителите на захар, на глюкоза и рафинира... рафинериите през последните години трябваше да оперират с съответните ограничения, налагани от режима на квоти и вносът от страна на държави АКТБ. Благодаря. Bardzo dziękuję. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Председателят, благодаря ви. Сега ще дам думата на колегите ни депутати. Благодаря. Искам да се изкажа съвсем накратко за производството на захар в Харватия и производителите на захар там. Както каза представителят на комисията, намаляха цените на захарта в Европейския съюз. От 2013 година насам те намаляват постоянно, достигнали са към момента само 419 евро на тон. Това са данни от месец март тази година. Тази стойност съответства на спад от 44%, положение, което е неприемливо и се отразява неблагоприятно не само върху производителите на захар, но и върху производителите на захарно цвекло. Въведохме в Харватия такси от 12 евро на тон, такси за производителите. Целта бе да се натрупа резерв, който да се използва при кризи сумите, които възлизат на, от този резерв, които възлизат на 162 милиона евро годишно, няма да бъдат използвани обаче, доколкото знам, за периода след отмяната на квотите. Искам да знам от представителя на комисията дали комисията възнамерява да отмени тази такса или през 2016-2017 година възнамерява да използва натрупаните от нея резерви целенасочено за подпомагането на производителите на захар и производителите на захарно цвекло. Благодаря. Господин Марти. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря за инициативата да запишете този въпрос в дневния ред на заседание на комисията. Наистина е важно да разполагаме с необходимата информация и тази информация да ни я предостави Европейската комисия. И слушах с интерес и внимание вашето представяне, изключително задълбочено, апропо е, но имам чувството, че се фокусирахте повече върху производството на захарно цвекло, на захар от захарно цвекло. Аз самият идвам от остров Реюнион, който също е европейски регион и там произвеждаме е, захар от захарна тръстика. Сега, по относно на бъдещето на е, захарта и захар, произвеждана от захарна е, трасика, ние сме измъчвани от съмнения. <laughs> Така че искам да задам въпросите, е, следните въпроси. Във вашата експертна група, работите ли по този въпрос, а именно захар от захарна трастика и какви перспективи се очертават за сектора след 2017 година. За да можем просто и ние да си създадем съответната представа за мащава на проблема, пред който сме изправени. Някои е, цифри, ако позволяват, позволите. Производство на от захарна тръстика представлява е, изключително малка част, сравнена с производството на европейска е, захар, защото се възлиза на 500 милиона тона на година, т.е. 3% от европейското производство на захар. Общо погледнато, Европейска, Европейският съюз произвежда 65% от общото количество захар в света. Следователно, може да изчислите, че 0,003 10% е производство на захар от захарна тръстика световен, от световно произведената захар. Захарта произведена в световен мащаб. Защо го казвам? За да ви кажа, че с 0,003% от световното производство ние всъщност едва ли сме в състояние да дестабилизираме европейският и световният пазар. Следователно, сме свикнали да се пригаждаме възможно най-бързо към реформите. И така и не постъпихме след реформата през 2006 година. Не става дума сега, че искаме нова реформа, искаме да видим как можем по-добре да се пригодим към настоящата. Сега, по повод на специфичните видове захар, които произвеждаме и които всъщност се конкурират директно с захарта, произведена от ред държави, които са сключили търговски е, спогодби с Европейският съюз. Позволете, ако имам време, господин председател, да ви е, дам някои примери, конкретни примери. Специално специалната захар е 250 милиона тона, т.е. 1,5% от пазарният идеал дял в Европа. Знаем, че производството на специална е, захар е открит е открито за конкуренция и 50% от е, тези захари се внасят от е, трети държави АКТБ, които не плащат мита. Продължава да се подписват нови и нови споразумения за свободна търговия. Някои са в е, процес на договаряне, други са сключени вече. Именно с държави, чието, природ, чието производствени разходи са изключително ниски и поради това държави, с които за нас е изключително трудно да се конкурираме. Да се конкурираме честно, имам предвид. Проблем, разбира се, може да си представите за производство на захар от захарна трафика в Европа, особено в най-отдалечените региони, по-специално на остров Реунион как стоят значи тези въпроси. За това искам да ви призува да обърнете внимание и а, да обсъдим всички заедно възможността производство на специфични видове захар да бъде изключено от споразуменията за свободна търговия Индия, Виетнам, Тайланд. Това са държави, с които се практикува такова своб, такава свободна търговия. Е, казвам го, но с не голям ентусиазъм, защото знам, че Европейската комисия е по-скоро скептично настроена към тези изключения. Е, връщам се сега на груп, експертната група. Може би е, да повдигнете въпроса там и да зададете въпроса защо да не диференцираме, например, във всичките търговски погодби, да отделим с други думи специфичните или специални по една или друга причина видове захар, да ги отделим от общата захар. Това ми е едното предложение. И е, второ място искам да посоча следното. Тъй като процентът, както ви казах, на специалната захар е 1,5% е, от общо производство. Това означава, че 1,5% са е, и концесиите за производството на захар. Така че за това предлагам тази цифра да се прилага единствено за случаите от за концесии от 200 до 250 хиляди тона. Това, извинете, това е от мен, извинете, че е, говорих повече от предвиденото, но е, положението на производството на захар от захарна тръстика в моя регион е наистина изключително деликатно в момента. Има много инвестиции, е, влети в сектора през последните години ние се постарахме, модернизирахме, усъвременихме е, производствените мощности. Има 20 до 30 хиляди трудещи се, пряко или не пряко ангажирани в тази индустрия, чието бъдеще сега се оказва неясно. И накрая по повод на рафинираната захар. След края на режима на квоти Смятам, че Европейската комисия съвместно с парламентарната комисия Агри следва да помислят за мерки, които да се окажат съвместими с реформата, разбира се, но които и на свой ред да умекотяват ударът, който понасят производителите. Благодаря. Председателят. Най-любезно ви моля да не се изказвате по-дълго от представителя на комисията. В противен случай ще имаме проблем. Ще бъда кратък, господин председател. Но толкова а, рядко ни се налага да говорим за производство на захар от захарна тръстика, Наистина това са европейски територии, но не ги обсъждаме често. Това е вярно. Аз ще говоря за захарта от захарно цвекло. По време на преговорите за реформата на ОСП приехме волята на комисията и на съвета да разчупим рамките на пазара, така както съществуваше той и оперираше от през последните десетилетия. Излишъкът излишъкът прави така, щото хората вече да имат чувството, че сме в периода след квотите, а квотите продължават да са в сила. Имаме, разбира се, някои международни споразумения, по силата на които вносът на рафинирана захар в Европейският съюз продължава, но въпреки това е, питам се аз дали не сме прекалили малко, дали не сме се престарели малко повече и не сме направили повече от това, което изискат от нас договорите. Това ми е първият въпрос. Вторият въпрос е за периода след квотите. Някои от производителните е, фактори, доколкото е, разбирам, се опитват да изискат от е, Генерална дирекция конкуренция да прилага член 101 от учредителните договори съвсем стриктно. Но тези квоти, преквоти и постквоти са съответно предмет на търговски договорености. Затова надявам се, че Европейският парламент ще бъде стриктен в изискването си да не се търсят вратички вратички и да търсят помощ от Генералната дирекция конкуренция на Европейската комисия, които, нека си признае, не винаги са приятели на производителите. Разбира се, нека трябва да признаем, че комисарият по конкуренцията минала седмица в Страсбург ни слуша с внимание и съчувствие. Благодаря. Благодаря. Господин Ребега. Благодаря. Пазарът на захар в момента е на кръстопът. Благодарим на комисията за подробното изложение и за статистическите данни, които цитира. Бе заявено, че отрасълът е бил принуден да закрие отделни рафинерии, че са били съкратени работни места. Трябва да се замислим по този въпрос. От 2006 година насам трябваше да бъдат закрити много рафинерии. Бяха съкратени над 20 000 работни места, както упомена и представителят на комисията. След премахването на квотите през 2017 година, пазарът на захар в Европа ще бъде силно либерализиран. Държави като Индия, Бразилия, Тайланд не провеждат подобна политика. Какво ще предприемем, за да защитим потребителите? Какви мерки се предвиждат в това отношение? През изминалите две години отрасълът предостави на бюджета на Европейския съюз 328 милиона евро по линията на квотите. Какво следва да предприемем в бъдеще, за да опазим работните места в отрасъла? На 26 януари на съвета на министрите бе проведено обсъждане, бе създадена експертна група по въпросите на захарта с цел разработването на мерки за смягчаването на последиците от кризата. Имам предложение за следващото заседание на експертната група. Всъщност имам две предложения. Държавите членки би трябвало да са представени на политическо ниво. Не би следвало в групата да бъдат представени единствено служители на ресорните министерства. Не смятате ли освен това, че <clears throat> в заседанието на групата би трябвало да участват и представители на отрасъла, експерти, тъй като те разполагат с инструменти за анализ на кризата. Същевременно разглеждат проблема от гледната точка на инвеститори, на хора, които разкриват работни места. Затова мисля, че представителите на отрасъла би трябвало да бъдат поканени за участие в заседанието на групата. Ако не настъпят промени в отрасъла, ще трябва да закрием и всички все още действащи рафинерии. Ще трябва изцяло да разчитаме на внос. Наистина, абсурдно би било да разполагаме с необходимата производствена инфраструктура и същевременно да внасяме захар. Какво ще направим? Ще бъдем принудени да закрием рафинерии, да съкратим работни места. Същевременно ни трябва стратегия за насърчаване на заетостта. ale cukier szkodzi zdrowiu. Pan poseł Agniu. Председателят. Между другото, захарта е вредна за здравето. Chairman, you haven't called my name, but the secretary... Господин председател, не ми дадохте думата, но колегата ви от секретарията ме посочи. Може ли да се изкажа? Имате думата. Благодаря ви. Нека само формално да заявя, че отглеждам захарно цвекло в Обединеното кралство, но не за това ще говоря. Всички производители на захарно цвекло очакват договор, да бъде предложен договор от British Sugar, монополист. Вероятно последиците от този договор няма да са добри, ще има спад в цените. Надяваме се, че цената ще бъде фиксирана така, че ще можем да реализираме печалба. Проблемът, пред който сме изправени е, че други стоки са с ниски цени, други суровини са с ниски цени. Тъй като British Sugar е монополист, всъщност ще трябва да бъде подведен под отговорност, което ще бъде доста голямо изпитание за него. Комисията заяви, че има запаси от, от 2,5 милиона тона излишък. Но може ли да разясните или има излишък или няма. Имаше някакво логическо противоречие в изказването ви. Има ли представители на Финландия тук? Тази държава имаше възможност да преструктурира отрасъла, получи безвъзмезна финансова помощ. Представителите на комисията обмислили ли са въпроса за Финландия? Упоменахте периода след 2017 година. Тогава ще бъдат премахнати квотите и може да се стигне до пълен хаос. Мисля, че това е една истинска възможност да се възползваме от фьючерс пазарите. Но Вместо това парламентът и комисията заложиха на директивата за пазара на финансови инструменти, който само ще затрудни използването на пазарите на фьючерсите, а именно сега се нуждаем от тях. Не искам през цялото време само да критикувам комисията. Не ми се харесва постоянният поток на законодателни актове от там но има сред тях и някои добри, като например предложението за млякото. Мисля, че комисията трябва да ни държи в течение. В крайна сметка за това и плащаме. Uh, Производителите на мая искат да се направи оценка на пазара на захарта. Трябва да се прави разделение между пазара, където се използва пряко захарта и там, където тя се използва косвено за целите на производството предстои преход към захарна тръстика в Обединеното кралство. Дълго преди да се присъединим към Европейския съюз, внасяхме големи количества захарна тръстика от страните от АКТБ. Има опасност от изкривяване на пазара. Възможно е да има неограничени количества на захарно цвекло. А Европейският съюз так управлява системата за захарната тръстика, така че много затруднява работата на рафинериите. Интересно е, че се провежда в момента кампания против захарта. Твърди се, че не е здравословна. Но вчера в един вестник прочетох, че трябва да ядем повече захар, повече шоколад, който съдържа немалко захар. Било здравословно. Какво според комисията е вярно? това, че захарта е здравословна или че не е здравословна? Месье президент, мерси. Благодаря, господин председател. Разбрахме, че наистина отпадането на квотите през 2016 година е най-големият проблем, пред който сме изпратени и това ще доведе до повече конкуренции за по-низки цени. Държавите членки ще се конкурират по-свирепо и помежду си и с световните участници на пазара. Сега, особено когато обсъждаме ТТИП. Френската захарна индустрия е, зависи от решения на правителствата в Бразилия и Средните щати, свързани с био е, горивата. Знаете, че е, Франция с Реунион, Гуадалупе и Мартиника, тези си отвъд морски територии, особено уязвимата, тъй като за тях са необходими повече предпазни мерки. Смятам, че трябва да намалим, да ограничим концесиите, отстъпките, които правим по време на а, преговорите и да а, отстояваме правата на нашите а, производители. Особено за Франция мога да ви гарантирам, че това ще се случи. Знаете най-вероятно, че етанолът е, е изложен на особен риск и за него ще се борим. Благодаря. Благодаря, господин председател на времето удължихме регламента за захарния пазар с две години и дадохме възможност, за да дадем възможност на участниците в него да станат по-конкурентоспособни. Доколкото разбирам, комисията съобщава добра новина, като казва, че нашият захарен сектор е станал по-конкурентоспособен вече. Говорейки за сектор обаче, ще кажа, че той самия изглежда не вярва в собствените си сили и се страхува, че когато квотите бъдат отменени, на световния пазар ще настъпи общ спад на цените. Така че искам да попитам, има ли комисията информация за това, дали Бразилия не се подготвя съзнателно след 2016 година да влезе на пазара и да го обърка с ниски цени на захарта. И още нещо във връзка с повишаването на конкурентоспособността. Можете ли да го докажете с числа на световно ниво ли сме по производствени разходи, например, нещо в което се съмнявам? Państwo, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń. Има ли някой е, друг желание да се изкаже? Ако не, ще взема аз е, думата. Спомняме си е, дебатите по време на реформата на пазара на захар. Нека да се върнем назад в времето и да си спомним. Ако не си спомняме, обаче, нека аз да ви кажа, че най-вероятно производителите на захар никога не са забравяли. И сега е времето отново да се позовем на колективната памет наша и на производителите и да видим къде сме допуснали грешки. Затова искам сега да дам думата отново на представителя на Европейската комисия за отговор. Е, Благодаря, господин председател. Това ми дава възможност да уточня всъщност нещо преди да премина към отговорите, а именно положението в момента е резултат от необходимостта да прехвърлим произведена извън квотите захар към следващата година. И от тук идва всъщност този исторически тази исторически рекордно ниска цена. Миналата година, по-миналата, по-миналата, по-миналата година, да не забравяме, че бяха отлични, превъзходни, ненадминати години в що се отнася до цената на тона захар. 70 евро стигна. 700, извинете, е, тон, евро на тон стигна. Винаги така стоят нещата в земеделието. Години на добра, години на лоша, години на средна а, реколта. Урожаят не винаги е еднакъв, така че моля да не се давим сега в е, е, вълните на песимизма. Е, тази година е средна работа, но предишната беше чудесна, а предходните бяха направо несравними. Инструментите, с които разполагаме в момента, вярно е, че не са достатъчно подходящи за бърза реакция, особено за случая на частното складиране. няма конкретно уточнени условия в текста на споразуменията. Ограничаването на вноса. Това е самата цена. Самата цена всъщност връща ентусиазираните вносители обратно по домовете им. И наистина тази година вносът е много по-слабо представен спрямо миналата и по-миналата. Продължавам отново, подчертавам, че по сведения на трети държави АКТБ по-точно има 200 милиона тона по-малко внос през тази година. Що се отнася до излишъкът, очаквахме 50 милиона тона, а той сега е 0. Това означава всъщност, че тези 650 милиона тона, които очаквахме да бъдат внесени, така и не се внесоха. Казвам го повод на спада в вноса. По-нататък. Производствените разходи. Тези такси, таксите, които събираме, в крайна сметка попадат в европейският бюджет. Така че тях не можем да ги определяме, да ги окачествяваме като някакъв резерв, който след това може да бъде използван. Не, не е така. Ако, ако решим да удържаме такси от захарното производство, то същите тексти или подобни трябва да удържаме и от други хранително-промишлени сектори. Искам да защитя производството в нашите най-удалечени региони чухме описание на ситуацията там, нещо, което в комисията отдавно ни вълнува и го познаваме. Следим развитието на положението там. Знаем, че това са нишово възникнали производства, които винаги представляват специална глава в споразуменията на, в преговорите по двустранни споразумения, даже понякога са изключени от тях. Що се отнася до един друг аспект, не по-малко важен, тъй като той също е свързан с общата организация на пазара след 2013 година, а именно колективното преговаряне, колективното трудово договаряне – и то не само в областта на производство на захар. Позицията на производителите става все по-силна и по-стабилна. Е, ние сме наясно, че това са земеделски мита. И тези земеделски мита трябва да бъдат дефинирани, определени по предназначение от страна на генерална дирекция, съответните генерални дирекции на комисията. В крайна сметка тълкованието го дава Европейският съда на Европейската общност, особено когато тези въпроси стигнат до тълкование на правни разпоредби в областта на замеделското правораздаване, но имаме предварителни тълкования на друго равнище. Общо погледнато, за двустранните споразумения, независимо дали те са в рамките на ТТИП или други, ние смятаме, че производство на захар е изключително деликатен, чувствителен сектор от нашата промишленост. Особено когато започнем преговори с държави, чиято политика в областта на производство на захар е изключително протекционистична, то тогава ние трябва да реагираме с същият механизъм. В някои държави производство на захар е субсидирано, другаде не. Така че винаги отчитаме тази действителност в рамките на всеки един преговорен процес. Така че тук не се вълнувам аз много. Когато споменахме случая с, с Индия, например, и той мен не ме притеснява много, защото в Индия, например, производителите на захарна тръстика изобщо не получават никакво заплащане. Хиляди, даже милиони и милиарди рупии не са изплатени. Така че не очаквам кой знае какъв бум на производството, тъй като, особено когато производителите не получават заплата. Може да има други причини, поради които те произвеждат захар или изобщо поддържат стратегия, която не е приемлива за нас или за СТО, това вече е друг въпрос, него няма как да го заобиколим, но смятам, че няма от какво да се страхуваме. Няма да има огромен наплив на захар от Индия. Конкурентно способността на захарният е, сектор на Европейският съюз. Тази му конкурентоспособност се основава на печалбата от е, селските стопани, отглеждащи цвекло. Това е очевидно. Цвеклото е главната суровина, от която добиваме тук захар – Споменах преструктурирането на индустриалният сектор и това преструктуриране доведе до по-големи печалби в така удълженият процес на преработване на свеклото в захар. Този преработвателен процес е малко по-удължен. Същото се отнася и за рафинериите. Е, рафинериите също са, се преструктурираха, техните производствени мощности са разположени в периферията на Европейския съюз, където няма е, цвекло, но са изключително конкурентни и капацитетът им е много добре изчислен. Тоест, инвестицията си заслужава и конкуренцията е на ниво. Споменахме Бразилия, няма как да не я споменем в дебат за захарта. Какво можем да направим обаче? Бразилия и без това е изправена пред девалвация, непрекъсната девалвация на местната си валута. От тук може да проистече ценова война и така стигам до третата, до третият стълб на конкурентноспособността на нашия захарен сектор, а именно цената на парите, еврото. Еврото е стабилна, силна валута, която дава допълнителна добавена стоеност на производството на захар. В процентно изменение много се покачиха нашите и нашият износ, изчислен спрямо квотите. Всичко това показва, че е, секторът на захарно, производство на захарта е изключително конкурентен. Конкуренцията продължава да се засилва и аз съм убеден, че е, печалбите няма да спрат до тук. Печалби, произхождащи от, проистичащи от отглеждане на захарно цвекло. ще продължават да се печелят добри пари и е, това на своя ред ще води до нови и нови инвестиции. Не смятам, че ще приключим. И накрая един отрицателен елемент, елемент който до момента не е, съм споменал, а именно етанола, био етанолът. Той очевидно не е много популярен, тъй като цените на изкопаемите горива са по-низки е, в сравнение с исторически данни и освен това биоетанолът е много строго регулиран, както и в енергийните сектори, в които е допуснато неговото, допустимо неговото използване. И така, накратко казано, господин председател, да не забравяме, че настоящата 2015 година е наистина трудна, но тя е трета или четвърта от поредица години на много добри печалби. Усилията, полагани от захарно-преработвателната индустрия, са също значителни и смятам, че захарно-производителната и рафиниращата промишленост ще успеят да се задържат на повърхността, дори и въпреки конкуренцията на трети държави. Смятам аз, че Казано с една дума, секторът се радва на добро здраве и ще успее да се справи с, с световните предизвикателства на пазара след 2017 година, когато ще се приключи системата на квоти. Благодаря. Bardzo dziękuję. Zamykamy ten punkt. Благодаря. Приключваме по тази точка от дневния ред. Не знам дали се задълбочиха познанията ми за захарта. Не знам дали се затвърди или се отслаби позицията ми по този проблем, но да се надяваме, че за отрасъла ще настъпят по-добри времена. Следващата точка, точка 16, ще бъде обсъдена по време на заседанието ни през месец юли. Нека сега ви помоля да одобрим препоръките, изготвени от координаторите. Разполагате със съответния документ, както в електронен вариант, така и на хартия. Не виждам желаящи да вземат отношение. Точка разни. Преди да закрия заседанието, нека съобщя за оттеглянето на два акта. Директива 76-62 за приемливото съдържание на киселини в мазнините. Ще бъде отеглен и още един акт за отрасъла на захарта. Координаторите взеха решение за това предложението на комисията да бъде одобрено без изменения възоснова на член 52. Обърнаха се към мен с молба да изготвим предложение. Въпросът е доста технически. Ще изготвя доклад по него за заседанието ни през месец юли. Заседанието ни през юли ще е последното преди лятната вакансия. То ще бъде на 15 и 16 юли. Има ли желащи да се изкажат по точка разни? Не. Закривам заседанието. Благодаря ви за вниманието. Закривам заседанието.